Good evening, colleagues. I apologize for being late. Um, Извинявам is... се, уважаеми колеги, че закъснях. Първият въпрос е номер 18 от госпожа вкратце ще отговори е, комисаря Барние. Добър вечер, господин председател, добър вечер на всички. Аз е, идвам тук. Е, тук що пристигнах е, от Люксембург преди няколко минути. Там заседаваше съвет Екофин и ние е, е, единодушно одобрихме предложението за хедж фондовете. Много се радвам, че съм е, тук, защото това предложение дължи много на Европейския парламент и на вашия докладчик господин Гозес. Много напредък беше направено в окончателното гласуване и това е свързано с пакета за надзор и също така има много предложения и от Европейския парламент. Ние работим по европейския е, регламент, първи европейски регламент в този отрасъл. Искам да ви благодаря за вашата роля за а, е, е, този регламент. Госпожо Граца, вие ми задавате въпрос за дебата по Базел 3 и това е най-много далече от а, регламента, който обсъждахме. Искам да приветствам ангажираността на парламента, отличната работа на вашия колега господин Карас ние говорихме с него преди две седмици и говорихме с него и също така за едно предложение, което ще представим в 2011 година през пролета, за да приложим Базел 3. В момента сме в безпредседентна, незапомнена економическа криза. В края на 2010 година загубите са над 3 милиарда евро. Европейски Европейската економика е в тежка рецесия. ГД БВП намаля с 5,7%. Следва да възстановим доверието и стабилността на банковия сектор и да сме сигурни, че е, ще имат заеми, които ще подхранват реалната економика и че предприятията ще растат. Европейската комисия предприема редица спешни мерки. Комисията одроби 400 милиарда а, е, е, в под формата на заеми. Това са мерки, които които а, са насочени срещу дефицита. Не смятам, че а, данакоплатеца трябва два пъти да цени, да изплати цената за излизането от кризата. Не искаме а, грешната политика да се повтори. Искаме да имаме един предпазлив подход. Следователно, искам да ви дам възможност да е, видите една рамка, която ще реши банковата криза. И аз благодаря на е, господин Ферера. Е, в през необходимо е да се засили съпротивите да се засилят съпротивителните сили на банките. Мерките по силата да база 3 се разработват от специалисти от надзорните органи с много голяма помощ от страна на комисията и на държавите членки. Работата, която се извършва от комисията и от, от Европейската комисия, от Базълския комитет, са един процес насочен за укрепване на системите на социална закрила. Аз мисля, че това ще помогне на хората да не вземат пари на заем, ще помогне на кредиторите, на малките, на средните предприятия и на гражданите на Европа. Тези а, предимства ще станат ясни след известно време, след въвеждането на някои преходни разпоредби, въведени от Централната банка. Това беше въведено на 12 септември тази година. Те ще бъдат до 2005 година. Може би ще ме запитате дали новите мерки ще, е, за, е, ще бъдат, ще отключат сливането на банките, ако някои банки няма да могат да защитят влоговете на своите вложители. Това може и да се случи, но това няма да засегне малките банки. В банковия сектор се вижда, че малките банки ще бъдат по по-малко засегнати от новите стандарти. И това може да се обясни с по-добрата, по-добрата степен на първоначалната капитализация. И накрая комисията придава много голямо значение на въпросите за равна конкуренция. Г20 не следва да променя никакви норми, не би трябвало да пипне дори една запетайка от база Варшавския договор. И Г20, 20 трябва да отчете, че тези разпоредби наистина представляват един кос в ръцете на Европа. Това е отговора на моя въпрос. Благодаря, господин Коменсар, за много насърчаващите ви до отговори. Госпожо Краца, искате ли да зададете уточняващ въпрос за 30 секунди? Благодаря. Да, господин председател, съгласен съм, че, е, е, съгласен съм, че комисарът даде много е, точен и изчерпателен отговор на моя въпрос. Може би, господин комисар, мога да задам един допълнителен въпрос по въпрос с, с ликвидността, свързана с прилагането на Базел 3. Какво ще се случи? Очевидно пазарът е засегнат. Какво ще се случи? Тези мерки ще бъдат ли? Е, приложени постепенно? Смятате ли, че няма да има никакъв ефект върху ефективността тогава, когато пазара толкова много се е, нуждае от е, подкрепа? Господин Рубик, след това господин Замка. Благодаря, господин председател. Уважаеми комисар Бърние, аз се интересувам от въздействието на Базел 3 върху американския пазар, където сега много малки банки обявиха несъстоятелност, а големите банки, е, при тях какъв е ефекта? Америка, как изглежда там нещата с Базел 3? Дали е, Базел 3 се прилага паралелно както в Европа и въобще как стоят нещата там с прилагането на Базел 2 и Базел 3. Господин Земка. Ковач. Господин комисар, благодаря ви за информацията която е много важна, защото показва, че финансовата ситуация в Европа и ситуацията в банките е в центъра на вниманието на комисията можем да видим някое известно подобряване в ситуацията. Моят въпрос е много кратък. Вие казахте, господин комисар, че през пролета в 2000, на 2011 година комисията ще даде някои нови предложения. Можете ли да ни кажете за какво ще се отнасят тези предложения? Да, благодаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господин председател. тук вие ме питате за ликвидността. Нашите проучвания показват, че банките имат а, свръхликвидност, но не са давали а, е, заеми, защото те а, е, натрупват капитали за собствените си нужди. А, е, проблема се влуши, защото те не разбират а, финанс... нуждите за финансовото здраве на институциите. Проблема не е толкова от незави... недостатъчната ликвидност на пазарите, а по-скоро поради лошото управление на ресурсите резервите на ликвидност. Предложението на Базълския комитет задават един нов режим, който да бъде задължителен от 2015 година, което дава достатъчно време на банките да се приспособят и да спазят неговите разпоредби и ще е, тушира нежелателните ефекти. Господин Рубик, вие говорихте за Басел 2, когато говорихте и за щатите, още тогава не беше прият Базел 2 и не се прилагаше дори Базел 2,5. И, а, е, говорихме с, с американския колега а, по време на първото ми посещение в Штатите. Ние ще се срещнем скоро отново. А, Америка а, смята, че база 2 и 2,5 са много важни. Ние тук сме, имаме международни ангажименти. А, с американците също те са ангажирани с изработването на тези стандарти и ще бъде неразбираемо или да го кажа друго яче, ще бъде напълно естествено тези разпоредби да се прилагат съвместно. Ние отдаваме много голямо значение на това а, паралелно прилагане. В общи линии ние говорим за въздействието върху големи и не толкова големи банки. Няма да импровизираме, ще оценяваме въздействието на макро и микро равнища, ще използваме гъвкавост, съответните мерки, които да бъдат калибрирани. Един друг въпрос беше за графика и какво ще правим през пролета на 2011 година. Имаме една директива, която ние наричаме CRD4, Capital Requirements Directive, директива за капиталовите изисквания, където ще се отчете растат изискванията. Аз говорих тук за външни и вътрешни мерки за използването на система за предотвратяване на рисковете. Необходима е сериозна работа. Ще се вслушвам в, в, съветите на парламента, за да се вземат мерки в съответната директива. Благодаря, господин комисар. Сега преминаваме към въпрос номер 19 от господин Салом за срещата на високо равнище Европейски съюз Африка за продоволствената сигурност. На въпроса ще отговори господин Пибалкс. Комисаря Пибалкс има думата. Микрофон, моля. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа депутати. В този въпрос се засягат много важни въпроси. Целта е всички хора да имат достъп до храна. Това е част от е, основните ни цели при е, сътрудничеството за развитие първата от 8-те цели за развитие на хилядолетието, които глобалната общност, е, е, световната общност обещава да постигне 2015 година е именно борбата с глада. Това означава подобряване на отношенията с Африка, защото там има много страни, при които е, не се постигат достатъчно добри резултати във връзка с тези цели и там много голям процент от хората живеят в селските райони и тяхната продоволствена сигурност зависи от собствените им стопанства. Ще продължим да настояваме това да е приоритетен период за следващия план за действие, който се изготвя в момента. Настояваме също да се вземат предвид научните изследвания, търговията и регионалната интеграция като важни елементи на продоволствената сигурност и ще има съответни, и ще има съответни елементи в следващия план за действие. Продоволствената сигурност е, е тясно обвързана с е, значението, което и се отдава от правителствата в Африка. Необходими са сериозни действия в тази област. Имаме много механизми, достатъчно механизми, за да се грижим за осигуряване на по-добри резултати по отношение на произвол... продоволствената сигурност и не смятам, че са ни необходими повече инструменти, защото всички елементи е, на продоволствената сигурност са обхванати по партньорствата от целите на хилядолетието. Господин Салам, имате думата за допълнителен въпрос. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви за този полезен, полезен отговор. Във връзка с срещата на високо равнище Африка-Европейски съюз, можете ли да ни дадете допълнителна информация за това, какъв точно дебат се очаква на срещата на високо равнище в Нью Йорк по отношение на продоволствената сигурност? Мисля, че Организацията за прехраната и земеделието на ООН е, има достатъчно стимули за да координира глобалната борба срещу глада. Господин Папа Николао и господин Теревела. Благодаря, господин председател. Господин комисар, през август 2009 година комисията въведе механизма ФЛЕКС за страни в деликатно положение а, с съответния фонд за подкрепа на най-силно застрашените страни в Африка във връзка с економическата криза а, през 2009 и 2010 година. Оценена ли, е, проведена ли е оценка на тази програма? Постигнали ли са се някакви резултати с тези средства? Мисля, че ставаше дума за древни фермери, които а, да получат а, инструменти за обработка на земята и семена. А, напомням ви, че имате по 30 секунди, каза председателят господин Тарабела. Нека да оставим на страна цифрите, които са цитирани от колегата Солом. На фабрика на юг от Сахара от 800 милиона души 250 милиона са, страдат от глад през 20 век. Се увеличи 2,6 пъти производителността на селското стопанство. Но в Буркина Фасо най- много земя е заделена за производство на памук, а огромна част от населението страда от глад. Не трябва ли комисията да настои това да се промени? Комисарият Господин председател, уважаеми господа депутати, съвсем накратко по отношение на срещата на върха, въпроса на господин Салом Основната цел е да се постигне ясно съгласие между развитите и развиващите се страни, за да може действително да се постигнат целите е, за развитие на хилядолетието до 2015 година. И най-вече е първата цел – намаляване на бедността по света наполовина и е, постигане на по-висока продоволствена сигурност. По въпроса на господин Папа Николао – имаме средства действително и по отношение на кризата, и по отношение на дребните фермери. Там има много добри резултати. На много места ситуацията се подобри по отношение на продоволствената сигурност. Проблема обаче е, че продоволствената сигурност е само една от мерките. Ние помагаме във време на криза. И това е свързано и с въпроса на господин Тарабела. Продоволствената сигурност, както предлагам и в Зелената книга, е много важна за Европейския съюз. Особено като се има предвид, е, че по отношение на продоволствения инструмент е, вече имаме много положителни резултати и трябва да се опитаме е, да повлияем още повече на структурата на селското стопанство в Африка. Благодаря, господин комисар. Благодаря, уважаеми колеги. Сега преминаваме към 20-ти въпрос на господин Тарабела. Контрол за прилагането на правата на пътниците по въздушен и железопътен транспорт. В тази група има 10 въпроса. Бих искала да помоля на колегите, които слушат заседанието в кабинетите си, че може би ще бързаме да преминем към въпросите 22-23. Сега започваме с въпроса към господин Калас. Имате думата, господин комисар. Господин председател, уважаеми депутати. Както беше посочено, регламент 1371 е, от 2007 година и е, регламент 261 за 2004 година, нека да добавя 1107 от 2006 година за правата на хора с увреждания или с намалена подвижност, които пътуват по въздух, се признават някои общи права на всички пътници. Правилното прилагане на тези регламенти трябва да се осигури от националните правоприлагащи органи в държавите членки, които следва да предприемат всички разумни мерки, за да може права правата на гражданите да бъдат зачетени. Комисията може да гарантира изпазването на закона, като упражнява текущ контрол. Националните органи не са задължени да докладват, те отговарят на изискванията на комисията, следвайки общите принципи за лоялна конкуренция във връзка с, с кризата с вулкана, комисията реагира бързо и направи всичко, което е по силите й. Във връзка с, с съвета на 4 май 2010 година да се прилагат правата на пътниците еднакво и равномерно в целия Европейски съюз комисията изготви а, тълкователни насоки и поддържа тесни връзки с националните правоприлагащи органи. Благодаря. Благодаря. В общи линии ние се опитваме да а, направим така, че трима комисари да е, отговорят на въпроси. Това е, се надяваме, че означава четири въпроса на комисар. Господин Тарабела, имате думата. Благодаря. Господин председател, вие със сигурност ще разберете, господин комисар, че приемането на регламента за правата на пътниците в железопътния транспорт събуди за основателни надежди в европейските граждани. Става дума за бързи, небюрократични решения и това особено когато има закъснения на полетите. Възоснова на кризата и изригването на Исландския вулкан трябва да установим, че нещата с плащанията не са наред от 2006 година в Белгия има служба, която очевидно все още не е получила никакво оплакване по въздушните линии, но това не означава, че въпросът е решен. Благодаря. Господин Коза, имате думата. А, имам е, кратък въпрос. Какво смятате вие, господин комисар? Какво е, за различните подходи а, е, на различните видове транспорт към правата на пътниците? Какви са идеите, какви са плановете на комисията? за да може различни видове транспорт, именно въздушен и железопътен контрол да имат общи правила. Благодаря, господин председател, господин комисар. Наистина ситуацията с, с вулкана показа, че някои държави членки на Европейския съюз, особено новите държави членки, нямат альтернативни връзки, нямат ЖП връзка с Западна Европа, включително и вашата собствена страна и моята. Тази ситуация ще ускори ли работата по Балтийската железница? Благодаря, господин комисар, имате думата за отговор. Първо, по въпроса за опита с вулкана и кризата и пътническите права. Ние имаме доста задълбочени а, впечатление, че повечето авиокомпании се държаха отговорно и а, а пътниците рационално. Така че повечето от тези проблеми бяха решени. Естествено, винаги има искове, винаги има проблеми, но никой не говори за наказания за или глоби за авиакомпаниите, по-скоро само за необходимите компенсации. Доколкото зная, ние се занимаваме с тези искове които не се приемат достатъчно добре. Ние сме във връзка с националните правоприлагащи органи, органи но е, ситуацията не е чак толкова лоша. Последващия въпрос, да, наистина, ние настояваме за хармонизирани права на пътниците във всички видове транспорт. Тук ще проведем консултация и със съвета ще е, обсъдим въпроса за правата на пътниците с автобусен транспорт. По, да, наистина ние настояваме за една хармонизирана а, е, политика. По въпроса за Балтийската железница ще направя всичко, което е по силите ми в сътрудничество с вас и с съответните държави членки, за да може този успех, този проект да бъде успешен. А сега преминаваме към въпроса на госпожа Харкин. Когато сте готов, господин комисар, имате думата. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, Положението в момента е такова. След като бе отхвърлена директивата от Европейския парламент на 30 юни 2010 година, комисията взе решение да премина към оттегляне на предложението. Директивата по настоящем покрива самонетите водачи и държавите членки са длъжни да демонстрират как точно прилагат своите правни ангажименти и как правоприлагат правилата. По отношение на приложението на директивата, комисията ще вземе решение за мерки, след като се анализират резултатите. Благодаря, господин комисар, за вашия отговор. Имате ли някакви предложения или насоки, които ще дадете на държавите членки, за да можете да ги насочите в наблюдението на работното време на шофьорите? като се взема предвид и времето, което а, те прекарват в почистване на превозното средство или а, в попълване на административни документи. Нещо, което е много трудно за наблюдение. А също така, как точно ще се спазват правилата, които изискват времето да се намали. По-настоящем нямаме а, представа как точно да посъветваме държавите членки да действат. Доста сложна е материята. Правните разпоредби в директивата в момента вече са в сила. Те трябва да се спазват, но не трябва да забравяме, че първо трябва да видим отговорите, за да видим как да действаме. Благодаря. А сега преминаваме към въпрос 23. Извинете, въпрос 22 на господин Комацакос и въпрос 23 на господин Хигинс за специалните мерки по отношение на водачите на превозни средства в Европейския съюз. Господин председател, комисията е съгласна, че броя на смъртните случаи в пътни инциденти е все още много висок. В 2008 година 35 000 души загинаха. Комисията в 2009, извинете, комисията не смята, че се е провалила програмата 2001-2009 година. Не успяхме да мобилизираме всички. По време на този период 79 000 човешки живота бяха спасени и бяха, бяха избегнати семейни трагедии. В 2011-2020 година комисията продължава да а, преследва целта на намаляването на смъртните случаи в 2010 година, за да се постигне тази цел ще бъде необходима по-голяма ефективност на пътните служби на държавите членки. И всичко това трябва да се отрази в разработването на национални стратегии за пътната безопасност. Това ще изисква също така специални усилия за намаляване на ПТП в особено внимание трябва да се обърне на безопасността на мотоциклетистите чрез въвеждането на включително и на интелигентни транспортни системи. Що се отнася до конкретната цел за предотвратяването на катастрофи с деца и а, училищни автобуси, трябва да се отбележи, че значителен напредък беше постигнато през, беше постигнат през последните години е, и е, намаляване за 70% на злополуките с деца. Комисията е, държи много на висока е, степен на защита на децата. Сега имаме допълнителни въпроси от господин Комуцакос и от господин Хигис. Господин Комуцакос, имате думата. Благодаря за отговора ви, господин комисар. Независимо от това обаче, аз искам още веднъж да подчертая въпроса си, защото много милиони хора отиват на училище и се връщат в училищни автобуси. Това е цвета на европейската младеж. Трябва да сме сигурни, че имаме много по-стрикни технически спецификации, по-стрикни проверки на прилагането на стандартите и по-стрикни, проверя... по-стрикни проверки на правоспособността на водачите на училищните автобуси. Мисля, че комисията следва да прояви инициатива в това отношение, защото това, на това ще се гледа много положително в Европейския съюз, тъй като това е една много чувствителна група и това всичко е близо до сърцата ни. Не съм съгласен изобщо с комисара, че нещата са удовлетворителни, както той призна. А, 35 000 души са загинали в 2009 година и това е изхода от стратегията, резултат от стратегията. Това е 15 000 смъртни случая повече от първоначалното намерение на комисията. Искам да задам въпрос на комисията. Имате ли план, имате ли становище днес за това какво трябва да се направи, защото не работят нещата? Ще позволя две, още два допълнителни въпроса. Госпожа Тикал. Благодаря, господин председател. Предвид факта, че се регистрирани 35 000 жертви в резултат на пътно-транспортни происшествия, това означава, че един град изчезва а, всяка година. Това са е, особено тежки случаи с мотоциклетисти, велосипедисти и пешеходци. Необходимо е да се обучават децата в училище, да бъдат въведени в правилата на пътната безопасност, за да може да защитим онези, които са най-уязвими. Един конкретен въпрос от гледна точка на учебни, училищните автобуси всички деца на под 15 години трябва да носят предпазни колани в училищата. Комисара, благодаря. Първо, по училищните автобуси имаме много стриктни разпоредби относно техническите спецификации и стандарти за автобусите, които се използват за превоз на ученици. Не съм чувал за много тежки проблеми с училищните автобуси. Разбира се, ще проследим ситуацията и ще предложим в отговор на последния въпрос да се следват стриктно а, правилата децата да седят на седалките да се използват а, предпазни колани но аз не смятам, че училищните автобуси са тежък случай в а, а, тематиката за а, пътната безопасност. Разбира се, можете да кажете, че тези 35 000 души, които загиват Наистина, това са 35 000 трагедии. Плана за е, безопасността по пътищата предвиждаше 40% намаляване на катастрофите. В нашата страна намаляването беше 4 пъти през последните 15 години. 4 пъти намаляване. И ние продължаваме в същия дух. Ако ви интересуват какви са плановете преди лядната вакансия използвахме стратегически насоки за пътна безопасност и е, целта е да се намалят е, наполовина е, транспортните происшествия. Приемат се и други мерки за постигането на тази цел, включително и обучение и квалификация на най-уязвимите участници в движението. Естествено, това са възрастните, пешеходците, велосипедистите, мотоциклетистите, които са обект на особено внимание. А мотоциклетистите са си в категория, своя собствена категория. Председателя, благодаря. И мисля сега вече можем да преминем а, към въпрос номер 24 на господин Полакис за прекаленото увеличаване на трафика в Балтийско море. It's question 24. 24. Right. It's uh, probably numbers are a little. И 24-ти въпрос. Изглежда, че аз имам различна номерация в, своите документи, но веднага мога да отговоря на въпроса на господин Палецки. Резултата от бързата, бързото развитие на економическата дейност в Балтийско море доведе до а, значително увеличение на трафика. Едновременно с това Европейския Съюз разполага с една от най-напредналите е, рамки за регулиране на кръвоплаването е, в света. Третия пакет за морската сигурност, добрен е, от парламента през 2009 година, е значително подобрение. Наблюдава се всички морета и около Европа и има строги инспекции на корабите. Е, осигурявани от е, държавните инспекции. Има специални изисквания е, за корабоплаване през зимата. Целта е да се работи с държавите ценки за около Балтийско море за гладко прилагане на тези мерки. Когато има инциденти, има възможност за бързо реагиране чрез специални съдове, спасителни съдове, които са постоянно на разположение в Балтийско море. По отношение на Балтийско море поддържаме диалога с Руската федерация. очаква се скоро да стартира проект за наблюдение на трафика на, в Балтийско море който се провежда съвместно с руската администрация. В проекта са засегнати и сигурността и безопасността в Балтийско море. Има и много интересни предложения за намаляване на корабоплаването, но мисля, че много трябва да се внимава с налагане на ограничения на корабоплаването защото има конвенция на ООН за морското право, има и други международни конвенции и не трябва те да се нарушават. Действително, Балтийско море е едно изключително деликатно море и трябва да се вземат специални мерки, за да се намали опасността от инциденти и да се защити морската среда. Но като цяло, корабоплаването е доста природосъобразно. Намаляването е, чрез ограничения на корабоплаването в Балтийско море, за съжаление, може да доведе до увеличаване на други по-неекологични превози. Благодаря, господин Палецки. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви е, за подробния и убедителен отговор. Радвам се, че споменахте сътрудничеството с Русия. Смятам, че що се отнася до стандартите за корабите, ако искаме подобряване на тяхната природосъобразност, е добре да се назоват страните, които се справят добре и, и тези, които не се справят толкова добре. Благодаря, господин комисар. Много трудно е да се направи такава оценка. Не може да се каже в една страна се прилагат а, изискванията по-добре, отколкото в друга. Като цяло всички страни около Балтийско море са изключително внимателни. Както знаете, скандинавските страни решиха да подемат специалната инициатива за намаляване на сярата в емисиите, но като цяло няма достатъчно доказателства, за да се а, посочат конкретни страни. Председателят, благодаря ви, господин комисар. Ви се държите абсолютно образцово. Отговорите са конкретни, полезни и кратко. Благодаря ви много за това. А сега преминаваме към въпросите към господин Чолос. Тук искаме въп... отговор на въпроси 20 и... и 3, 4, 5. О, извинете, от 31 до 35. А, господин комисар, когато сте готов, имате думата. je vais présenter la réponse à cinq questions qui sont regroupées. Qui... Искам да дам отговор на група от пет въпроси по същата тема. Общата сума на директните помощи за държавите членки от Европейския съюз отразява сълскостопанското производство и също така се отнася към исторически период. Това отнасяне към исторически период беше използвано за да се установи размера на директните помощи. Те бяха договорени между държавите, членки, регионите и различните видове земеделски стопани. Европейският съюз, е, тогава 12 държави членки, 9 от тях са в групата фейзинг, което означава, че тези директни помощи се прилагат единно от тях. В общността на 10 директните помощи през 2013 година ще достигнат висок процес, процент, а в България и в Румъния, последните две прияти държави членки, там тези директни помощи през 2016 година ще бъдат въведени напълно, което означава 25% през 2007 година. С това беше започнато. Всички държави членки в Европейския съюз, включително и новите, имат опция да допълват директните помощи от Европейския съюз чрез държавни субсидии в много ясно установени граници, които са установени в договора за присъединяване и в съответния регламент. При а, е, проверката на общото състояние през 2008 година, а също и през 2003 година, съветът установи какви възможности съществуват за проверка на системата на директно подпомагане, особено що се отнася до нивата на плащанията. За периода до 2013 година комисията ще проучи различните възможности за реформа на системата на директните помощи, като тук основно се обръща внимание на разпределението с цел постигане на по-добър баланс и по-добра справедливост между държавите членки и е, различните земеделски стопани. Естествено, има още въпроси във връзка с критериите, които ще се прилагат и гарантирането на едно по-справедливо разпределение. Разпределението между държавите членки всъщност ще трябва да има за задача и е, да установи на каква база ще се извършва самото разпределение, какви ще бъдат помощите за определени региони или производствени системи. Общата селскостопанска политика до 2013 година трябва да се справи с много екологични предизвикателства, включително с влушаване качеството на почвите в Европа. Това е проблем, който се усилва от климатичните промени. Биологичното разнообразие също е от съществено значение за устойчивото управление на природните ресурси предвид Европа през 2020 година. Ако не бъдат постигнати целите за биологичното разнообразие, може да се каже, че в други сфери Европейският съюз трябва да даде своя примус. Общата сълскостопанска политика, подкрепена чрез директните помощи, отговорното стопанисване на почвите, чрез насърчаване на най-добрите практики при борбата с почвената ерозия и опазване на структурата на почвите, а също и чрез специфични мерки за развитие на селските райони, в частност субвенци субсидиране на екологични мерки, които надхвърлят това, което е предвидено. Това са всъщност основните цели. За да се гарантира по-добро стопанисване на почвите в Европа, и да се запазят органичните съставки на почвата, през 2006 година комисията предложи проект на рамкова директива за защита на почвите и прие този е, документ като тук основната цел е премахване на причините за почвената ерозия. Що се отнася до биологичното разнообразие, Общата сълскостопанска политика се позовава на разпоредбите за опазване на околната среда, в частност директивата за птиците и директивата за природните местообитания. Тук се предвиждат специфични мерки в селските райони, най-вече когато става дума за районите включени в Натура 2000. Що се отнася до ОСП след 2013 година, комисията напълно създава предизвикателствата, пред които е изправена. В момента тя проверява различните възможности за по-добро включване на тези предизвикателства в цялостния инструментариум на ОСП както в първия, така и във втория стълб. За тази цел, естествено, трябва да бъдат разработени законодателни предложения. Това се прави в момента. И през ноември 2010 година аз ще представя едно съобщение, по-точно на 17 ноември, в Комисията по селско стопанство на Европейския парламент. Благодаря. Господин Папастамкос. Благодаря, господин комисар. Аз съм сигурен, че вие отчитате а, големите разлики, които съществуват в, между различните държави членки на Европейския съюз от гледна точка на обхвата, вида, размера на селските стопанства, вида селско стопанство, по-необлагодетелстваните райони. И естествено има някои чувствителни, деликатни райони. Така че на мен ми се струва, че е, не би трябвало да имаме е, подкрепа на база един ставка на хектар. Ще използвате ли, господин комисар, обективни критерии за това какво ще се плаща под формата на пряка помощ, преги помощи? Благодаря, господин комисар, за отговора ви за ерозията на почвата. Аз искам да задам един допълнителен въпрос. Предвид факта, че в, в Средиземноморския регион една от основните причини е а, а, опостиняването на почвите в резултат на пожари. Не смятате ли, че не трябва да се променят начините по които се изчислява помеща и да се позволи да се предостави по-голяма помощ на онези селски стопанства, които предотвратяват горските пожари. Благодаря, госпожа Нейски. Господин комисар, за изчерпателния отговор както вие споменахте в момента българя и румъния които последни се присъединиха към европейския съюз през две хиляди и получават едва четиридесет от размера на селскостопанските субсидии които се отпускат за старите страни членки като германия франция и други вие отбелязахте че изравняването в субсидиите ще стане чак през две хиляди и шестнадесета година което в условия на криза поставя двете новоприети държави в силно неравностойно положение и наистина застрашава селското стопанство и една голяма група от населението която се занимава със земеделска работа. не смятате ли че този фактор а именно икономическата и финансовата криза не трябва да бъде отчетена в случая конкретно за тези две страни членки? благодаря ви. място. Благодаря господин Белие и господин Фосиковски. Не присъстват. Да бихте ли отговорили на допълнителните въпроси? Alors, euh, à la première question, Monsieur euh, Papastamkos, euh, effectivement, il y a des différences Действително съществува разлика между отделните държави, членки и региони, съществуват разлики между различните категории земеделски стопани. Затова многократно посочих, че по мое мнение ние не трябва да използваме една обща система. Не. Трябва плащанията да бъдат еднакви за всички, което означава, че изхождайки от настоящата система и историческите референции, които бяха изчислени въз основа на производството преди 10, 15 или 20 години, ние сега искаме да въведем обективни критерии, но естествено трябва да обръщаме внимание и на това, че а, това ново поставяне на акцентите ще стане в един преходен период, което означава пък, че тези, за които системата не е благоприятна, трябва да се адаптират към нея. За това трябва да въведем обективни критерии, които ще бъдат обвързани с изходната ситуация, за да можем да постигнем един поносим преход. Господин Лавия, вие говорите за въпроси, които трябва да бъдат взети предвид във втория стълб, т.е. там, където става дума за развитие на селските райони, опазване на околната среда, но и тук трябва да се вземат предвид особеностите на различните региони. Вие говорите за региони, за които е имало ерозия на почвата, където е имало пожари. Държавите членки имат възможност чрез регламента, който ще предложим за периода след 2013 година, да вземат предвид и тези аспекти при екологичните мерки, което означава да предвидят специфична система за подпомагане. В този смисъл ние смятаме, че трябва да се създаде необходимата гъвкавост, за да се постигнат системните цели. Тоест да имаме добро екологично земеделие, а това е в рамките на втория стълб. и тук държавите членки ще получат допълнителни инструменти за гъвкавост. Що се отнася до Румъния и България, при преговорите за присъединяване на тези държави членки беше предвидена една система на постоянно увеличаване на директните помощи. Това е предвидено в договорите с тях през 2008 година при общия преглед на състоянието на земеделието. Беше казано, че след 2013 година ще бъдат взети предвид и тези въпроси, което означава, ще имаме едно ново постигане на равновесие, нов баланс при директните плащания и по-бързо въвеждане на директни плащания в пълен размер. Но тук ще трябва да видим какви са бюджетните възможности за ускоряване на този процес. Благодаря. Сега. Следващия въпрос е на номер 36 на госпожа Каденбах Имате ли отговор на въпрос 36? Имате думата. Donc la Commission a bien conscience que l'application de Комисията си дава сметка, че прилагането на конкретни условия в е, държавите и е, е, изисквания от държавите членки може да се подобри. Така е записано и в доклада от 2008 година на Европейската сметна палата. Все пак този доклад е базиран на две годишния период, който послед... последва непосредствено въвеждането на практиките, за които се отнася въпроса. Това доведе до множество инициативи, които имаха за цел да помогнат на държавите членки да спазят своите ангажименти. В тази връзка имаше помощ от страна на комисията, имаше много дебати в различни формати. Обсъждането на новите разпоредби се извърши и в по-общ план, и в експертни групи, а кръстосаното спазване – и системите за контрол са обсъди в специализирани семинари. Освен това, от 2004 година насам комисията публикува документи с насоки, които да помогнат на държавите членки да спазят своите поети ангажименти. Одитите се изпращат до комисията и там, където има некоректности, се вземат съответните мерки и се обръща специално внимание на държавата членка, ако да, използването на дадени средства е застрашено. Комисията е отчела значително подобрение в функционирането на системата за кръстосано спазване в сравнение с доклада на Европейската сметна палата от 2007 година. Усилията ще продължат. Комисията обръща специално внимание на тази система като важна част от общата сълско-стопанска политика. Благодаря, госпожо Хаденбах. Благодаря, господин комисар, за подробния отговор. Аз имам един малък въпрос във връзка с кръстосаното съответствие и биоразнообразието. Това вече го засегнахте. Разумно воденото земеделие може да доведе до запазване на биоразнообразието и да се спре изчезването на видовете. А това може да бъде задача само на комисара по околната среда. За това, господин комисар, конкретно към вас, какво ще предприемете, за да можете да събудите сред потребителите и сред земеделските стопани съзнание за екологичните услуги. Благодаря. I'm going to take Mrs. McGuinness a supplementary as well. Mrs. McGuinness. Ще дам думата и на госпожа Магинес за допълнителен въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за отговорите. Ако има проблеми в настоящата система за кръстосано спазване, то как да се занимаем с допълнителните проблеми, ако се задълбочат изискванията по елемента околна среда на стълб 1. Господин комисар, имате думата. It's okay. Donc, euh, ce que je constate actuellement, c'est que justement, ce sont les... Това, което виждам в този момент е следното. Данакоплаците, потребителите и неправителствените организации проявяват е, особен интерес към тези въпроси и изискват страшно много от фермерите. Смятам, че можем да предоставим на фермерите начин да разкажат на хората за това, какви усилия полагат, включително и когато пускат продуктите си на пазара. Новата система ще даде възможност фермерите да комуникират по-добре с хората, с потребителите за онова, което вършат особено що се отнася до биологичното многообразие, като се вземат предвид и различните системи на производство, защото е, различните, е, разнообразието на системите на производство също трябва да се поддържа, тъй като то също допринася към околната среда и това ще е един допълнителен начин да дадем възможности на фермерите да общуват чрез своите продукти и да общуват за условията, които трябва да зачитат. Друг важен елемент е селският туризъм. Така фермерите лично ще могат да разкажат на хората за това какво правят, за да поддържат в добро състояние пейзажа и околната среда. Тези мерки по общата сълскостопанска политика, които могат да се консолидират повече за в бъдеще, дават добри възможности на фермерите. И в тази връзка искам да отговоря на другия допълнителен въпрос – според мен има конкретни правила, които дават възможност на фермерите да осигуряват добро управление на природните ресурси и това е пряко свързано и с економическите и социални елементи. Цел... Ние ще продължим да обсъждаме този въпрос, защото целта ни е не е да прехвърлим вниманието си върху от економическите въпроси към околната среда, а да обединим нещата така, че да може действително да говорим за конкурентна способност селско стопанство. Един селски стопанин трябва да е конкурентно способен и економически, и екологично. Защото тук говорим и за социални елементи – за поддържане на заедостта в селските райони. Не би било добре да пренебрегваме економическия елемент на въпроса. Ще ви дам конкретни отговори, когато разполагаме с конкретните документи. Благодаря. Преминаваме към въпрос 37 на господин Хунтис – гаранционен фонд за малки и средни предприятия за гръцките селско-стопански работници и рибари. Имате думата, господин комисар. Donc, le programme de développement rural euh, pour la période 2007-2013 euh, de la Grèce. Програмата за развитие на селските райони за Гърция, са финансирано от Европейския фонд за развитие на селските райони. Днес се държа гаранционен фонд за най-малките и е, микропредприятията в настоящият му текст. Е, освен това, е, предвид включването на фонд за подпомагане, е, беше разпространена съответна информация сред гръцките граждани, трябва да се посочи, че в рамките на принципа за субсидиарност държавите членки могат да предлагат съдържанието на мерките, които са включени в програмата за развитие на селските райони. Съгласно член 19 от регламента от 2005 е, година, който се отнася до развитието на селските райони, по искане на държавите членки програмата за развитие на селските райони може да се промени след е, е, съгласие от националните парламенти. Това след това подлежи на е, проверка от страна на комисията и съгласие от нейна страна. Секторът рибарство в Гърция или по-скоро гръцките компетентни органи компетираха, информираха комисията, че искат финансов инструмент за рибарството в Гърция в рамките на системата за финансиране, която вече съществува. Става дума за системата Темпне. Гръцките компетентни органи компети... и, и, информираха комисията за оперативната програма за рибарство за Гърция 2007-2013 година, че те желаят да участват в финансирането. Създаване на финансов инструмент е, е предвидено там за рибарството. Комисията трябва да знае, че е създаден такъв инструмент, за да могат да бъдат изпълнени най-важните мерки от оперативната програма. Разбира се, ако се спазват правните разпоредби, най-вече член 34 е, до 37 от съответния регламент. Европейския фонд за рибарството ще допринесе за това с около 37 милиона евро. Оперативната програма, за която говорих, е, ще решава за разпределението на средствата. Гръцките органи ще трябва да разработят плана за действие, който да гарантира функционирането на финансови инструмент. Този финансов инструмент предвижда съфинансиране от Европейския фонд за рибарство и това трябва да стане до края на 2010 година, създаването на този инструмент. Благодаря, господин Чунтис. Допълнителен въпрос. Благодаря. Е, всъщност въпросът беше доста пълен, за което много ви благодаря. Искам да кажа обаче, че имаше, беше направено едно съвсем конкретно предложение от гръцкото правителство. Вие казвате да се види дали а, дали е, ще проработи системата в зависимост от това дали молбата за финансиране е поступила достатъчно рано. За да поясня, има два аспекта на този въпрос. Един е свързан с селско-стопанския сектор и с малките оператори в този сектор и другия с сектора на риболова. Това, което казах в отговора си, че гръцките власти все още не са поискали такъв инструмент да се приложи за древни селскостопански оператори, а са поискали помощ в сферата на, в сектора на риболова. Е, и там, в отговор на молбата на гръцките власти, този инструмент може да влезе в сила още от следващата година, тъй като няма официална молба от гръцкото правителство, не мога да ви дам конкретен отговор. Самата държава следва да има а, е, да поеме инициативата. Гръцките власти могат да направят такова предложение. Ние все още не сме получили такова предложение. Сега преминаваме към въпросите към госпожа Даманаки. Започваме с въпрос 40. Още трябва да свършим точно в, в половина, за да може преводачите да ядат нещо преди да дойдат тук в 9 часа. Имате думата комисар Даманаки. Благодаря, господин председател. Аквакултурата в Европейския съюз е на, предни, е, на предна позиция в позицията на Европейската комисия. Аквакултурата следва да получи по-добро признаване. Комисията е приела едно съобщение за изграждането на устойчиво бъдеще за аквакултурата с три стратегически цели. Първо, за насърчаването на конкурентоспособността на селско на, на аквакултурата. Второ, подобряване на нейната устойчивост и трето подобряване на нейното управление. Комисията определя редица мерки, които следва да бъдат предприяти на всички равнища, на равнище целия Европейски съюз, национално и регионално, за да се отговори на предизвикателствата, за да може да се решат въпросите на аквакултурата. Европейския съюз прие законодателство за безопасност на храните и здраве на животните. Това е изключително важно за международната търговия. Комисията също така създаде референтна лаборатория за заболявания по молюските, за да може да се координират националните лаборатории в държавите членки и да се предостави научна подкрепа за комисията. Комисията също така проследява ненормалната смъртност при стридите през последните години. Мерки бяха предприяти за контролиране на вируса, причиняваща е с тази смъртност. То се отнася за общата стратегия по аквакултурите. Комисията следва и е би искала да а, припомни дебата в парламента в пленарно заседание по доклада на Гидо Ди Милана. Комисията е, придава голямо значение на аквакултурата и смята, че е, устойчивите Новите дейности в сферата на култура, аквакултурата следва да се решават а, като проблем в рамките на общата а, политика по риболова. Ние бихме искали да засилим производствените и между до отрасловите организации, за да се отговори по-добре на пазарните потребности. Благодаря, господин председател. Thank you. Mr. Kelly, you have the floor. Thank you very much. Uh, Благодаря, госпожо комисар, за вашия подробен отговор. Във връзка с това искам да кажа следното. В едно скорошно проучване в Ирландия стана ясно, че голяма част от рибите, които се стоварват, са които се продават, са грешно етикетирани. Някои хора мислят, че е, ядат е, треска, а всъщност ядат друга риба. Каква, наясно ли сте с този проблем и какво може да се направи по този въпрос? Има въпрос от господин Галахър. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Радвам се, е, че комисаря Даменаки спомена, че аквакултурата ще играе важна роля в новата политика, обща политика в областта на риболова. Бих искал обаче да подчертая колко големи са възможностите за създаване на заетост в тази област, особено там, където безработицата е особено висока. Комисията може да играе водещата роля тук. Тя може да направи конкретни предложения пред държавите членки. Действително настояваме за високо качествена храна, а също така бихме искали да има по един орган а, във всяка държава, който се занимава с аквакултури, а не множество а, множество органи. Госпожа Даманаки, да, действително, съгласен с вас, господин Галахър, че има огромни възможности в аквакултурата. Там могат да се създадат много работни места. Именно заради това планираме в реформата на общата сълскостопанска политика да включим специална, специален раздел за, общ, общата политика в областта на рибното стопанство да включим специален раздел за аквакултурите. господин Кели, да, действително има проблеми с етикетирането в някои случаи и, и за това имаме и специални изисквания в тази връзка. Комисията има за цел да осигури равнопоставеност по целия свят – между нашите риболовни е, дружества и е, тези по целия свят, които произвеждат продукти, които се внасят. Председателят, благодаря. Преминаваме към въпрос 41 от господин Цикала с използване на средствата от Европейския фонд за рибарство. Искам да благодаря на господин Цукала за неговия въпрос, тъй като това е много важен въпрос за нас. Искам да кажа съвсем ясно, че прилагането на Европейския фонд за риболов, за рибарство все още не е достигнал а, необходимата скорост. Не сме удовлетворени. 35 междинни плащания възлизат на 5% от общите средства предвидени, това, което оставаме, остава в рамките на годишните отчети, показва, че до края на 2009 година 18,2% от общите квоти се дават за конкретни проекти. И това е насърчаващо. Това, което е важно, е, че тези числа включват не само премии по а, първата ос, но и по други оси по четвъртата ос устойчиво развитие, за съжаление, изостава поради дългия процес на приложението си и създаването на партньорства. Необходимо е да се отчете късното при, прилагане, късното приемане на регламента на Европейския фонд за рибарство. Понякога програмите бяха прияти едва във втората половина на 2008 година. Третия проблем е създаването на системите за управление и контрол, чието управля... одобрение е предпоставка за внасянето им в комисията и на последно място въздействието на общата криза. На този етап е твърде рано да се каже дали Европейския фонд за рибарство е постигнал целите си. Повече повече информация ще е, постъпи с междинните оценки по време на 2011 година. Необходимо е да се отчетат различните е, положения в различните държави е, и има а, разлики в степента на освояването на различните оси. Например, много лесно се освояват средствата по ОС 1. На заседанието на генералните директори, организирано от от Белгийското председателство през септември в отговор на проблемите на освояването на средствата, комисията а, препоръча използването на нови техники, използването на фасилитатори, нови техники и формуляри. Е, предвиждаме да се използват тези възможности. Прилагането на гръцката програма за сътрудничество от 2007 до 2013 година се забавя. Много съжалявам, че го казвам, но наистина е така. До 15 септември 2010 година плащанията възлизат само на 5 милиона и 600 хиляди евро, т.е. 2% от общите средства от Европейския фонд за рибарство. Това са 2%, което е много малко. Това е в резултат на проблеми, свързани с създаването на системи за управление и контрол и в резултат на забавянията на основни мерки по финансовата програма. Финансовата криза също причини част от забавенията, особено по втората ос. Комисията в момента изготвя годишния си отчет за използването на средствата по Европейския фонд за рибарство и тогава се надявам, че ще мога да дам повече отговор на почитаемия а, а, евродепутат. Благодаря, господин Калас. Благодаря ви за много изчерпателния отговор, госпожо комисар. Вие говорихте за лошата економическа ситуация и за това, че може би няма да се постигне пълно а, използване на средствата по Европейския фонд за рибарство. Искам да се възползвам от възможността да подчертая, че имаме някои разпоредби, които биха забранили определени видове на риболовни уреди. Ще се направи ли нещо по този въпрос? И значи ли това, че хора ще си загубят работата? Би ли било възможно да се удължат и да се разширят разпоредбите, за да може да сме сигурни, че имаме устойчиви а, а, условия за риболов. Господин Кели, благодаря ви, госпожо комисар. Във въпроса, на който ви беше зададен, а, за това, кои държави членки могат да бъдат примери за най-добри практики. А, можете ли да кажете кои са държавите, които са най-лоши практики? Можете ли да кажете какви са причините за, за разликата между най-добрите и най-лошите? Искам да кажа на колегите, а, че това ще бъде последния отговор, тъй като трябва да спрем в 8.30. Благодаря, господин председателю. За да отговоря първо на въпроса на господин Кели, искам да кажа, че в държавите, които имат по-добра система за контрол върху спазването на законите, и, които имат необходимите инструменти за това, могат по-лесно да освояват средствата. Аз трябва да призная, че средиземноморските държави имат по-големи проблеми. Трябва също да кажа съвсем конкретно в отговор на господин Чукалас, че Гърция има сериозен проблем. За да сме сигурни, че можем да помогнем на всички, това би довело до по-добро освояване. Това е нашия план а, ние бихме искали да направим усилие да упростим правилата на освояването. Именно ще имаме линия за финансиране, е, която лесно ще може да се освоява от държавите членки. По въпроса на господин Цукалас за а, законодателството в Средиземноморския регион, а, ние решихме, че регламента следва да се прилага и трябва да го прилагаме от 1 юни. Няма връщане назад, защото ако искаме да изменяме този регламент, ще ни бъдат необходими 2-3 години без никаква система за контрол и проверяване на спазването на законодателството. Аз вече си сътруднича с гръцките власти и им обяснявам, че те трябва да прилагат регламента незабавно. Това естествено означава, че всички разпоредби, свързани с специалната риболовна техника, които са много вредни за околната среда, следва също да бъдат изпълнени. По този начин ние ще оберем луфтовете в нашите възможности и ще им дадем средства за компенсиране на техните заповеди е, е, да изпълнят техните задължения. А, траулерите и другите риболовни кораби трябва да дадат добър пример, за да може ние да а, им дадем възможност да имат по-добра риболовна техника и да се подобри избирателната способност на риболовната техника, които тя е се ползват. Благодаря, госпожо комисар, благодаря на всички. С това се изчерпват отговорите. Закривам заседанието. Останалите въпроси ще получат писмени отговори. Заседанието се прекратява до 9 часа.